Първата точка е свързана с положението в е, Сирия. Очакваше се да чуем изявление на заместник-председателя на комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност. Получих информация, че от нейно име тя няма да присъства тук и от нейно име ще чуем декларация от госпожа Люсинда Крейтън, която ще направи въведение към темата за нас днес, тук в парламента. Няма да имаме процедура с синя карта по време на дебата по тази точка. Нека да чуем сега госпожа министър Крейтън. Благодаря ви много, господин председателю. Почитаеми депутати от Европейския парламент, позволете да ви предоставя актуална информация от името на върховния представител и заместник председател госпожа Кятрин Аштен и нейната оценка, оценката на Европейския съюз за положението в Сирия. Обедена съм, че всички тук сме на едно мнение че политическото решение на а, тази затрогваща сага от почти две години а, скоро няма да бъде решена. За съжаление, решимостта на Европейския съюз не достигна желаните резултати за сега. От друга страна, няма никакви призначи, че режима на Асад отстъпва от своята незговорчивост. Ние сме и свидатели на твърдата позиция на президента Асад, в която беше заявена в неговата неприемлива реч Официалните изявления на Европейския съюз обаче са недвусмислени. Няма бъдеще за Асад в политическото бъдеще на Сирия. Европейският съюз непрестанно работи с всички свои партньори по многостранни, двустранни, междуинституционни линии, за да търси решение на неотложните въпроси. Политическите усилия продължават. Не е нужно тук да си припомняме всички дипломатически мерки, които са предприяти в Брюксел и столиците на европейските държави. От наша страна ние можем да споменем последното изказване на върховния представител по отношение на речта на Асад на Европейския съвет и заключенията на съвета по външна политика от декември за сирийската трагедия. Също така режима с санкции и официалното признаване на коалицията, сирийската коалиция на революционните сили, които се смятат за легитимни представители на сирийския народ. Нашата подкрепа за третия комитета, също така и резолюциите на ОНЕ. Ние ще продължаваме да обмисляме възможността за по-нататъчни санкции, за да притиснем режима там. Европейският съюз приветства и подкрепя мисията на господин Брахими. Неговата последователност в търсене на приложимо решение заслужава нашето уважение. В международната общност смятаме, че се приближаваме към един компромис, търсим начини да подкрепим Сирия. Внимателно ще следим доклада на господин Брахими, който той ще представи в съвета за сигурност на ООН на 29 януари. Той не можеше да присъства на съвета по външни въпроси през януари, но е поканен за това през февруари. В същото време Европейския съюз се умя да засили усилията си за да преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправено сирийското население. Те включват изключително голям брой беженци при много тежки зимни условия, вътрешно разселване на милиони сирийци, евентуални възможности за нападения с химическо оръжие. Европейския съвет възложи на съвета по външни въпроси да направи всичко възможно да подпомогне опозицията и да усили закрилата на цивилните граждани. Този въпрос ще бъде обект на разискване по време на съвета на 31 януари. Въпреки, че финансовата помощ е само част от решението, тя би спомогнала за преодоляване на някои от проблемите. От последните дебати в Европейския парламент, Европейския съюз почти удвои своята помощ в и извън Сирия. Днес около 500 милиона евро, от които над 350 милиона евро са предоставени под формата на хуманитарна хуманитарна помощ за подпомагане на беженците, младежите а, в Сирия и населението, което е засегнато тежко от безредиците, като им предоставя възможности за образование. Европейския съюз финансира и дейности, които целят да подпомогнат а, населението на Сирия, което е а, прокудено от родните си домове. Разбира се, повече е необходимо да бъде направено и трябва да бъдат намерени начини за предоставяне на тази помощ предвид тежките зимни условия. Бих искала тук да поздравя свършеното от комисаря Георгиева и нейните служители. Нашите усилия също са насочени към това да се подготвим а, за положението след приключване на кризата, институционално, економическо възстановяване, а също така и подкрепа за населението и отчетно след приключване на конфликта. Европейския съюз предприема и превентивни мерки, свързани с евентуалното използване на химически оръжия. В момента усилията са най-вече насочени към трансгранично сътрудничество с съседите на Сирия, Йордания и Турция. Предвид е, всички мерки за финансова намеса, е, Европейския съюз работи по четири линии подпомагане на многостранните международни институции, като ООН, международните неправителствени организации, организациите на гражданското общество и подпомагането на местни НПО-та в Сирия и граждански структури които работят съвместно с опозицията. Както знаете, Европейския съюз е съпредседател на Хуманитарния форум на ООН и председателства координа... работата по координиране на донорите. Ние работим заедно със своите партньори да намерим канали за предоставяне на помощ. Европейския съюз също така ще участва в конференцията на донорите, предприета от генералния секретар на ОНЕ Бан Кимун която ще се проведе на 30 януари в Ковейт. Докато работим от една страна за търсене на политическо решение, ние от друга страна не забравяме и хуманитарните аспекти на тази криза, пред която сме изправени през изминалите две години. Над значи 60 хиляди души са загинали, 2,5 милиона хора са а, разселени вътрешно и 500 хиляди са бежанци. Тези числа се увеличават и в момента. Комисарят Георгиева по-късно ще ви запозна и с нашите непрестанни усилия да а, облегчим страданията на сирийските граждани. Но всички сме на мнение, че тази трагедия изисква повече действия и инициативи. Знае, че някои от вас застават зад идеята за пряка военна намеса, но този вариант е доста спорен и ни изправя пред риска от а, влушаване на конфликта. Именно поради това, независимо от нашите съмнения и затруднения, имаме решимостта да продължим да поддържаме този курс, да подпомагаме усилията на господин Брахими, да оказваме подкрепа на опозицията и твърдо да призовяваме сирийското ръководство да се обърне лице в лице към действителността. Благодаря, госпожо министър. Сега ще дадем думата на оратори от името на политическите групи. Първият от тях за 5 минути от името на ЕНП е господин Салафранка. Благодаря, господин председател, госпожо министър, госпожо комисар, уважаеми госпожи и господа. Ужасяващите събития, на които сме свидетели в Сирия, не подлежат на описание. Броят на загиналите продължава да се увеличава. разполагаме с различни статистически данни. Вече чухме какъв е броят на вътрешно разселените лица и на бежанците. Знаем какъв е мащабът на разрушението на домовете на хората, на инфраструктурата. Наистина ужасяващи са събитията, на които сме свидетели. Свалянето на Асад от власт е въпрос на време, но към момента той все още управлява страната. Русия трябва да поеме своята отговорност спрямо международната общност във връзка с позицията, на която е застанала по отношение на Сирия. Господин председател, не знам дали на състоялата се миналата седмица конференция са присъствали представители на Европейския съюз. Заключителните декларации от тази конференция показват, че няма промяна на позициите в съвета за сигурност на ООН. Тази седмица господин Брахими е в Египет. Положението там е много тежко и по всичко личи, че то ще продължава да се влушава. По всичко личи, че в Сирия ще има още стотици хиляди загинали в добавка към вече загиналите 60 хиляди души. Сирийските граждани наистина страдат и видно е, че държавата се превръща в истински ад. Международната общност не предприема достатъчно активни действия за справянето с тази ситуация. Съществува и заплаха от използването на химически оръжия. Това бе споменато. Френският президент излезе със съответно изявление – но и по отношение на химическите оръжия, като че ли само се печели време. Няма вероятност Асад да се наложи срещу опозицията, но няма и вероятност тя да се обедини и да доведе до свалянето на режима. Като се има предвид това, международната общност трябва да се обедини. Вчера проведохме обсъждане на положението в Мали. Там също се наблюдава много тежък конфликт, но в случая международната общност съумя да вземе необходимите решения. Вчера обсъдихме подетата от Франция инициатива за блокиране на въздушното пространство над страната. Постигнато бе известно съгласие по този въпрос и вероятно е да се постигне напредък. Господин председател, явно е, че конфликтът в Сирия има хуманитарно измерение. Специално благодаря на комисар Георгиева за полаганите от нея усилия. Но гражданите на Европейския съюз очакват от нас не само да реагираме на тази мащабна хуманитарна криза, те очакват от нас да сложим край на кръвопролитието в страната, да направим така, че да се облегчи много тежкото положение. Международната общност и най-вече Европейският съюз трябва най-накрая да сложат край на страданието на хората в Сирия. Благодаря. От името на социалистите за 3 минути госпожа Декайзер. Благодаря. Благодаря, госпожо министр. Никак не е лесно да се замества госпожа Аща, но вие свършихте отлична работа. И е, не е лесно, защото и темата не е лесна. Искам да кажа първо на моя приятел Сала Фланка, че ние, европейците, имаме нужда днес да си направим една равносметка за това какво постигат дипломатическите решения и какво точно се случва. Ние ще продължим да подкрепяме позицията на Европейския съюз, ще подкрепяме всички мерки, освен военна намеса. В момента ние също се присъединяваме към идеята, че времето ще работи за нас, че Башар ще си отиде. Но не винаги става така. И ако сега си направим равносметка за това какво постигнаха дипломатическите решения, говорихте за вътрешно разселените, за убитите, за бежанците, за кръвополитните атентати, включително в университета, което са сини чисто терористични актове като знаете, че в момента руснаците са твърдо установени в Сирия, подкрепят въздушната защита на Басад, като знаете какво се правят съседни страни, като Саудитска Арабия и други. Като знаете е, е, колко неуправляемо е положението там, нека да си помислиме в края на кращата, действително ли трябва да вярваме, че времето работи за нас. И е, специалният пратеник, който действително полага големи усилия, той е, разговаря с възможността за временно правителство и така нататък. Смятам, че е, дипломатическите промени не водят всъщност до нищо реално на практика. Армията на свободата, младите, които застават зад идеята за свободата, това действително ли се случва или всъщност това са отново проводници на салафистската политика? За това имам два момента, които искам да коментирам. Първо, благодаря на госпожа Георгиева за огромните усилия. Ние, европейците, трябва да направим така, че хуманитарната помощ да продължи, да не бъде прекратена тявана. Ние трябва да продължим с усилията си в това отношение. И второ, искам да задам един съвсем прост въпрос. В края на кращата има инициатива за да се обърнем към Международния наказателен съд. Е, смятате ли, че Европа може да играе своята роля като Европейския съюз, като институция? Ние е, като че ли нямаме стратегическа визия, не сме направили критичен анализ на всичко това, което се случва в, в последствие на дипломатическите ни усилия. Благодаря. От името на либералите за две минути госпожа Шаке. Благодаря, господин председателю, колеги. Водим този дебат за ужасното положение в Сирия. За съжаление, върховният представител не е тук и не изпълнява своите отговорности а, след два месеца изчакване. Но въздействието от тази а, криза се чувства в целия свят. Ние можем да си припомним колко дълго могат да се усещат вредите, ако си спомним за Косово и ако се забавим да се намесим. И историята пак се повтаря. Ние чувстваме срам. Ситуацията в Сирия от две години се развива без международната общност да предприеме решителни действия, в това число и Европейския съюз. Това е срам за нас. Над 600 хиляди души са загинали и освен това милиони хора бяха принудени да напуснат страната или са разселени вътрешно. Зимата настъпи и в ръцете на Асад остават всички средства за водене на война. Брахими представлява ОНЕ, Бърнс представлява САЩ, Богданов представля, представлява Русия. Те всички се събраха още веднъж да обсъдят положението в Сирия. Основният извод е, че резултати не бяха постигнати и от повечето преговори, когато Русия се включва, също няма резултат. Липсва Европейския съюз. Къде бяхме ние, госпожо комисар и министър Крейтън? нека поне да предприемем някаква инициатива сега. Резолюцията на, Европейск... на а, съвета за сигурност на ООН не бива да бъде а, спорна, да се стигне до политически дискусии и да не се създават пречки за предоставяне на хуманитарна помощ. Швеция е единствената държава членка в Европейския съюз, които не са за това а, да бъде изправен Асад пред Международния наказателен съд. Какво води до нашата ненамеса? Има един а, кръвожаден режим и неговия народ измира. Ние би трябвало да се намесим, да спре избиването на този народ и да бъде предотвратена а, хуманитарната криза. Трябва да действаме съобразно обстоятелствата. Благодаря, госпожо Шаке. От името на Зелените за 3 минути думата има колегата Елен Флотър. На 12 декември е, с госпожа ние имахме среща с госпожа Аштън и говорихме именно за този толкова трагичен сценарий, който сега след два месеца виждаме, че се случва. И затова вярвам, госпожо е, министър, че не трябва да спираме до където сме стигнали, защото по този начин ще се сбъднат и следващата ни много мрачни прогнози. Затова трябва да сменим нашите действия. Виждаме, че нашата помощ е 53% от международната помощ, но става дума за хуманитарна помощ. Дали е добре разпределена или не, това е друг въпрос. Обединеното кралство също отпуска помощ, но в края на кращата ние имаме проблеми с чисто въпроси като това откъде минава тази помощ. Тя бива разпределена от Сирийския червен кръст. Но в края на краищата, как един режим, който систематично бомбандира включително пекарните, за да създава глад, е, ще разпределя посредством своя организация по един равноправен начин помощта? Е, населението всъщност не се възползва. Тази помощ не стига, нашата помощ не стига до тях ние трябва да обмислим много добре при какви условия да се отпуска тази хуманитарна помощ. Също бежанците, много съжалявам, но още от 12 декември сигнализирахме за проблема когато е, бежанци е, дойдат тук, за да дойдат тук в Европа, те трябва да се възползват от услугите на трафиканти на хора, защото не може в момента сирийци законно да дойдат и да искат временна защита в Европа. И е, това е просто една лотария, както казва Human Rights Watch. Е, значи, ако сте достатъчно богати, евентуално можете да си платите има такъв пример в Полша. Са дошли едно семейство, което е платило в Турция 46 000, за да пристигне и да получи временна защита. Ние имаме директива за предоставяне на такава времена защита и, временно, и е време да започнем да правим нещо по този въпрос. Също така не можем да продължаваме и с ембаргото върху оръжията, защото в края на краищата има начин и опозицията и е, да се снабдява с оръжие от съседните страни. Ни е, усилията да наложим ембарго всъщност довежда до точно противоположни обрати. На 31 януари ми се иска съвета по външни въпроси да разгледа и този въпрос. За мен тези мерки са напълно контрапродуктивни. И също така трябва много да внимаваме какво се случва в момента в Турция с преговорите с ПКК. Там нещата са много деликатни. Европейския съюз трябва да се опита максимално да постигне е, успех, защото там може да се получи ефекта на доминото. Мисля, че Европейския съюз трябва да работи по този въпрос. Благодаря. За две минути сега давам думата на господин Танък. Господин председател, госпожо министър, трудно ми е да повярвам, че конфликтът в Сирия продължава вече от две години. Толкова много са жертвите и толкова малък напредък е постигнат за установяването на мир в Сирия и в Близкия изток. 87 души бяха убити по време на нападение срещу университета в Алепо. Всяка от двете страни продължава да обвинява другата. Има нещо много важно във връзка с тази война, а именно, че и двете страни в момента извършват жестокости. Трябва да сме много внимателни, когато предоставяме подкрепата си на всички сили на опозицията, най-вече, що се отнася до крайните, до джихадистите президентът Асад вече не се ползва с никакво доверие. Той се провали изцяло в морално отношение и трябва да подаде оставка. Той пряко отговаря за смъртта на около 60 000 души. В момента се носят слухове, че Хизбола в Иран мобилизира свои военни части и че Асад планира да се отегли за последна битка трябва да продължим да установяваме, доколкото ни е възможно, натиск за слагането на край на конфликта. Във връзка с това би било добре, ако Русия и Китай спрат да блокират резолюциите на ООН. Това само намалява репутацията им в международен мащаб. Пратеникът на ООН Лакдар Брахими наскоро каза, че Русия също както и Съединените щати е решена да сложи край на конфликта, но Москва трябва да предприеме реални действия, а не само да говори. В момента можем само да се надяваме да има успешен план за мир и да се установи временно правителство. Малцинствата в Сирия, като например християните, са попаднали в конфликта между отделните страни. Благодаря на колегата. От името на ЕСД за минута и половина, господин Белдер. Благодаря, господин председателю. 2013 година е годината за реална политика. Два варианта за действие имаме. Военна намеса, е, която може да бъде осъществена, за да бъде свален от е, власт Башар Асад това би означавало да продължи гражданската война и разрушенията, разрушенията на инфраструктурата. Това би имало катастрофални последици за населението. Не бива да забравяме, че това би дестабилизирало и съседните страни. Приоритета е по слагането на край на гражданската война. Продължава политическия диалог с сирийския режим, което означава, че Западът, включително Европейския съвет и надявам се, че ме слушат, че това е приоритет. Приоритетност има подкрепата ни за опозицията в Сирия. Бих искал да разбера какви контакти се поддържат и подхранват. Нищо не чувам за националното помирение, за търсенето на мирно съжителство. Ние трябва внимателно да прочетем това, което се пише в арабските вестници. Така че такава е реалната политика. Надявам се да има яснота, но малко го вярвам. Благодаря, господин Белдер. Следващия оратор госпожа Матиас от ГОЕ. Благодаря, господин председател, госпожо министър. Тази седмица получихме е, известие от ООН, че е, почти 100 хиляди души се очакват жертви тази година в Сирия. Безкрайно много са и е, жертвите на изселване. И всичко това е резултат от е, невъзможността на международната общност, на организации като НАТО и Европейския съюз – да постигнат нещо в региона. Положението в Сирия става все по-лошо и все по-бързо се случва това. Това е трагедия, за която а, отговорността се споделя както от режима на Асад, така и от много европейски страни, които подкрепяха тази страна дълги години. Когато започна арабската пролет, демократичните движения в региона бяха е, завзети от е, финансирани отвън групи, групировки, които нямаха нищо общо с демокрацията. Така че в момента там е, има не само гражданска война, но и външна намеса и международната общност не може да я прекрати. Трябва да се търси край на войната, прекратяване на военните действия и е, един е, дългосрочен мир. Крайно време е Европейският съюз да застане зад политика за демокрация и мир в е, Близкия изток, а не да продължава с политиката на намеса и то на напълно опортунистична основа. Един подобен проблем е проблем не само за Сирия, но и за целия регион. Благодаря. Сега давам думата на господин Филип Клаес, минута и половина от името на независимите депутати. Благодаря. Става все по-ясно, че арабската пролет бе подхранвана в известен смисъл от наивност. И така една светска диктатура бе заменена от една още по-жестока диктатура от режима на шарията. Един много ясен пример за това е случилото се в Египет – Защо Европейският съюз предостави 5 милиона евро на режима на мисулманското братство в Египет? Много е вероятно един подобен сценарий да се повтори и бъдеще. Злоупотребите, извършени от режима на Асад, трябва да бъдат заклеймени. Трябва да направим всичко възможно, така че Ал-Каида и съюзниците им да не затвърдят позициите си в Сирия. Режимът на Асад вече не упражнява монопол върху жестокостите. С други думи, жестокости извършва и опозицията. Много е важно Европа да не забравя това. Благодаря на господин Клайс. С това приключваме кръга от оратори от името на политическите групи. Навлизаме в последния етап от разискванията. Първо ще дам думата на госпожа комисаря. Не малко колеги вече приветстваха много ефективните мерки, които предприема тя. Присъединявам се към тях. След госпожа комисаря ще изслушаме госпожа Крейтън от името на заместник председателя на комисията и върховен представител за външната политика. Тя ще вземе отношение по всичко казано до тук. Но първо думата има комисар Георгиева. Благодаря, господин председателю. Позволете да започна с това в каква посока се развива хуманитарната криза в Сирия. За съжаление, нещата се развиват по-зле и очакваме да станат още по-зле. През изминалите седмици станахме свидетели на значително влушаване на условията в Сирия – поради съчетанието на три фактора. На първо място засилено въоръжени стълкновения, На второ място условията са катастрофални. И на трето място, за съжаление, тази година зимата е много люта и засяга хората в значителна степен. Въоръжения конфликт не само се засилва, но много често се извършват и жестокости. Режимът на Асад е този, който извършва и поема по-голяма част от обвиненията, но жестокости има извършени и от другата страна. Именно поради това предоставянето на хуманитарната помощ бива затруднено. На второ място, това, което засяга хората чувствително е увеличаването на цените на хранителните стоки, на горивата, дори недостиг на хранителни стоки. На някои места, където се водят най-ожестечените боеве, като Хомс, Хома и Алепо, има недостиг на храни. Предвид тези обстоятелства, ние правим всичко възможно, възможно за да помогнем на населението. Искам тук да се обърна към госпожа Флотър и да отговоря на нея въпрос за това как европейците помагат на Сирия. От самото начало на кризата, още в първите дни, ние помагаме по три начина. Ние сме водещ източник на финанси, ние сме единствения донор, който е на лице, на място – освен това, е, осъществяваме застъпничество за хуманитарна помощ. Седем пъти сме провеждали срещи. Е, непрекъснато полагаме усилия да бъдат зачитани правилата за международна хуманитарна помощ и международното право. Поне а, е, да има познания за това право. Поради нашата съпричастност, ние сме осигурили достъп до засегнатото население в Сирия. Постигнахме значителен напредък там. В началото Асад позволяваше само на а, Червения кръст, но благодарение на нашето застъпничество, 8 международни НПО-та, 7 от които са европейски, в момента осъществяват дейност в Сирия. В същото време над 90 организации на гражданското общество от различни общности са получили разрешение да доставят хуманитарна а, помощ в допълнение към червения полумесец. Червеният полумесец не е единственото средство за предоставяне на помощ, но Днес всеки трети сириец получава помощ именно благодарение на нашите усилия. Има точни числа за това, но ние се стремим да осигурим повече възможност за действие на хуманитарните работници провеждаме редица срещи с опозицията, която е със седалище в Кайро и ви уверявам, че търсим всяка възможност, за да стигне помощта до хората в Сирия, също така да подпомагаме и растящия брой бежанци. Аз посетих района два пъти. А, наистина Затрогващо е да се види това, което става. Спомням си, че говорих с едно момиче от Сирия, която сега живее в Йордания. От две години тя не посещава училище. И аз си мисля за това колко много хора всъщност нямат бъдеще. Над 700 училища има, които са сформирани за вътрешно заселените хора. Не само ранените не получават помощ, но иммунизацията, вакцинацията почти не съществува вече. Така че ние сме изправени пред една изключително тежка хуманитарна криза и е наложително да полагаме максимални усилия тази криза да приключи, но това е извън ръцете на хуманитарните организации, това е в ръцете на политиците. Тук беше споменат и варианта военна намеса. Спомняме си кризата в Либия. Трябва да ви кажа, че Сирия не е Либия а, от военна гледна точка Сирия стои много по-добре. Разговаряла съм с много хора, които казват, че ако има военна намеса, те се страхуват, че могат да бъдат използвани химически оръжия и хуманитарната криза би се задълбочила. Така че, що се отнася до военното решение, то не би достигнало резултатите, които биха подобрили положението трябва да говорим на висок глас за това, че е необходимо да бъде намерено политическо решение и ще приключа като кажа, че ние сме сред водещите сили, които се стремят да бъде обърнато внимание на тази хуманитарна криза. Генералният секретар ще пред... из... емира на Ковайт ще бъде домакин на среща на 30 януари. Ние много настояваме тази среща да се проведе защото е необходимо да бъде осигурено финансиране, което е неналично. 23 от 27-те държави членки вече е, щедро са подпомогнали сирийския народ. На два пъти сме разчитали на нашия механизъм за гражданска защита. Осем държави са е, дали своя принос и в Турция и Йордания, но е нужно всички да направят необходимото. Политическото решение, което е единствено и възможното, все още не е на хоризонта а, милиони сирийски граждани страдат ужасно и съществува сериозен риск от лавинообразно пренасене на тази криза в съседните страни. Искам да уверя тук парламента, че а, много хора от а, моята служба са рискували живота си. Има хора, които са били застреляни, 15 са загинали, много повече са ранени, но ние настойчиво продължаваме с усилията си и изпълняваме ангажимента, който Европа е поела по отношение на страданията на невинните хора. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. И за да приключим дебата, искам да дам думата на министър Крейтън. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на всички депутати за толкова конструктивните им изказвания. Считам, че ние всички споделяме една много дълбока загриженост и чувството колко наболяли са нещата, колко необходимо е да се намери решение на тази трагична ситуация. Чухме какво каза госпожа комисаря. Във всички случаи е, ние ще трябва да е, се възползваме от е, решението, от сътрудничество на всички международни организации на международната общност за търсене на политическо решение на въпроса, както каза и госпожа комисаря. И а, е, искам да е, реагирам на някои от изказванията тук. Ще се извиня предварително, ако изпусна а, е, някого. Първо, нека да се съглася с всички тези, които осъдиха жестокостите в университета в е, Алепа от вчера. Мисля, че всички членове на парламента споделят е, чувството на възмущение – също така съм съгласна с господин Салама, Салафранка, че е, потенциалната катастрофа, задълбочаващата се хуманитарна катастрофа, ще доведе и до допълнителна загуба на човешки живот. Именно за това трябва да отвоим усилията си. Що се отнася до разговорите в е, Женева, тристранната комисия Европейския съюз не присъства там. Това бе втора среща между господин Брахими, САЩ и Русия. Господин Брахими предвижда тази форма на диалог между трите страни да продължи. Ние поддържаме постоянен контакт с него, разбира се, и винаги имаме последната информация за това докъде са стигнали разговорите. Европейският съюз абсолютно има ангажимент да бъде ангажиран в, да участва във всеки форум, който решава този въпрос. Също Европейския съюз участва във всички усилия, свързани с това да има достатъчно отчетност и в Женева, и в Нью Йорк. Ще продължим да вършим това. Госпожа Шаке, извинете ме, ако цитирам имената грешно. Госпожа Флотер. Ние сме наясно, че има недостатъци е, в нашите обединени усилия. И то и на дипломатическия фронт, и на хуманитарния. Е, в никакъв случай не сме идеални, но не може да се упростяват нещата. Много е лесно да се направи това, но трябва да бъдат огледани всички възможни варианти, всички аспекти, всички възможности за сътрудничество с неправителствените организации, както посочи и комисар Георгиева, а също и с различните организации на гражданското общество, за да видим как би било възможно хуманитарната помощ да стигне до гражданите, за които е предназначена. Те, разбира се, по ред причини, които бяха изтъкнати и тук, страдат включително и от влушаващите се метеорологични условия. Ние се опитваме да стигнем до тях по един много конкретен и координиран начин. Правим всичко възможно, за да окажем подкрепа на място. И нашият ангажимент, нашата решителност продължава и ще продължава. Е, накратко, ако мога да кажа, че сътрудничеството между Европейския парламент и европейските институции е изключително важен. Те помагат за продължаването, за ежедневната ни работа, включително на хуманитарните аспекти и политическите такива. По този начин се подпомага опозицията, дава и се помощ, осигурява се и по-добра защита на цивилното население. Смятам, че това е основният ни приоритет. Ние ще търсиме и по-добри начини да подобрим ефективността на нашите усилия, ще преразгледаме какви са възможностите за санкции, какви ще бъдат следващите стъпки. Също така се извършват много усилия за регионално сътрудничество, за да не се случи това пренасяне на конфликта извън границите на Сирия. Ние ще направим всичко възможно да предотвратим това, за да не се дестабилизира допълнително региона, който спокойно можем да кажем, че вече си е достатъчно нестабилен. Председателят, благодаря, госпожо министър. С това дебата по тази тема приключва. Следващата ни точка по дневния ред е, е общите разисквания.